Colleagues, welcome to this afternoon session. Добре сте дошли на следобедното заседание. Точка 9. Електронно гласуване. Първото е проекто становище по предложение за решение на съвета за сключване на споразумение между Европейския съюз и Република Беларус по улесняване на облегчаване на визовия режим докладчик Петра Саушевичиус. Искате ли, искате ли да вземете, да вземете думата? Не. Тогава да преминем към гласуване. Now open. One vote left. One vote. Okay, no, one, one, one. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се 57 на 3 гласа. И следващата точка номер 10. Проект установище за сключване на споразумение между Европейския съюз и Република Беларус за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица. Отново е, докладчик е Петра Салстравичиус. Искаш ли да вземеш думата? Не, това много ни разочарова. Моля, нека да гласуваме. The vote is closed. Uh, this has been adopted 53. Прието 53 на 10. И Стигаме до 11 точка. Препоръка до Върховния представител и до съвета по член 118 за подготовка на процеса за преразглеждане на договора за преразглеждане на ядреното оръжие и е, вариантите за контрол над ядреното оръжие и ядрено разоръжаване. Рапортер е Свен Миксер. Докладчик е, е Свен Миксер. Искате ли да вземете думата? Благодаря, господин председател. Аз не съм толкова скромен като приятелят ми Петра, затова ще кажа няколко думи. Сега се отбелязва 50-та годишнина от влизането в сила на първоначалния договор за неразпространение на ядреното оръжие, което предостави много важна рамка за ядрено разоръжаване и а, ограничаване на е, използването на ядрената енергия за граждански цели и неразпространение на ядреното оръжие. Това, а, ние определено имаме интерес а, тази конференция да се увенчае с успех. Не само защото е юбилейна година, а, и защото ако не се е, постигне е, споразумение. Това ще е втори е, провал преди няколко години. Също на такава среща. Не успяхме, не, не, не можа да бъде съставен а, такъв компромисен документ. Благодаря много на а, колегите, които активно участваха в а, подготовката на препоръката. Те бяха подадени и изменения, които засилват първоначалния текст и го изчистват благодаря и на докладчиците в Сянка. С тях работихме много конструктивно и успяхме да оформим 10 компромисни изменения. Надявам се, че ще ги е, подкрепите и ще подкрепите приемането на резолюцията тук първо в нашата комисия и после в пленарна зала. Благодаря. Някой друг иска ли нещо да каже? But it's not the case when we не. Тогава започваме с гласуването. Гласуваме изменение 45 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. 49 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 50 за против, въздържали се. Да проверим електронно 50-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се. Проверяваме 53. Край на гласуването. Отхвърля се. 54 за, против, въздържали се. По-добре да проверим. 54, моля гласувайте. Край приема се. 55 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 56 за. Против. Въздържали се. Проверяваме 56. Край. Съвсем очевидно се приема. 57 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 58 за. Против. Въздържали се. Приема се. 59 за. Против въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. 66 за, против, въздържали се. Проверяваме 66, моля гласувайте. closed. Край на гласуването. Приема се. 67 за. Против. Въздържали се. Проверяваме 67. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 68 за. Против. Въздържали се. Приема се. 70 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 69 за. Против. Въздържали се. Приема се. 7 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да проверим. Добре. 71 проверяваме. Край на гласуването. Съвсем ясно се отхвърля. 72 за, против, въздържали се. Приема се. 73 отпада. 71 не беше прието, значи отиваме 74. За, против, въздържали се, приема се. 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Край на гласуването. Приема се. 85 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 86 е, отпада. 87 за. Против. Въздържали се. Ще трябва да проверим. 87. Моля, гласувайте. Now it's closed. Край на гласуването. Приема се. 8-8 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 91 за. Против, въздържали се. Проверяваме електронно. Моля, гласувайте.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 Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 101, месье Дажон. 101 за. Против. Въздържали. Приема се. 102 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. 111 за. Против. Въздържали се. Приема се. 112 за против, въздържали се, отхвърля се. 113 за, против, въздържали се. Доста съм убеден, че се отхвърли, но нека да проверим. 113, моля, гласувайте извънение на господин Държан. Край на гласуването. Отхвърля се. 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. Не се е, приема това. Следващото 116 за, против, въздържали се. Приема се. 117 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Преамбюл. 6 за, против, въздържали се. Приема се. 7 за, против, въздържали се. Да проверим номер 7. Моля, гласувайте. It's closed.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 Според мен беше много ясно. Да. Отхвърля се. 17 за, против, въздържали се. Да проверим. 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. съвсем ясно се приема. Компромис 6 е, за, против, приема се. 20 за, против, въздържали се. Проверяваме номер 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 5 го поел за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 и 6. За, против, въздържали се, отхвърля се. 37. 37. So we're now coming to 37 and there's Има устно изменение е, за, към изменение 37 искаме да променим думата умишлено в неумишлено, intentional, unintentional. Е, рискове от случайно, погрешно, неразрешено или е, неумишлено използване на ядрени оръжия. Това е за първата част. Там има промяна. А, нали, две букви сменят значението. Леко. Добре. Съгласни ли сте с устното изменение? Значи гласуваме 37 първа част за, против, въздържали се. Да проверим 37 първа част. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част за. Да против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 9 за против, въздържали се, приема се. 43. Who is in favor of Omas Paid? 43. Abstentions. Въздържали се. Ще трябва да проверим. Моля, гласувайте. Още два гласа чакаме. Ако бихте пожелали да гласувате, приключваме. Голямо мнозинство. 44 едно държава. За, против, въздържали се. Да проверим 44. Closed. Край. С малко гласове се отхвърля. Препратки. Едно за, против, въздържали се, отхвърля се. Две за, против, въздържали се, приема се. Три за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение номер 2. За, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се. Отхвърля се 5 за, против, въздържали се. Приема се. Сега гласуваме електронно, електронно по е, проекто доклада с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 61 гласа за и един против. По поздравления за докладчиката. Това беше с гласуването за днес. Ще продължим с заседанието след 5 минути.